Mes chers collègues, bonjour. Excusez-moi de ce petit. И тъй. Извинете за малкото закъснение. Господин Вин Ван Камп. Вие не успяхте, защото не бяхте тук на време. Но сега вече казвам добър ден. Проекта на дневен ред, ако няма възражения, приемам, че се одобрява. В такъв случай продължаваме. Протокола от 12 април ако няма възражения, го одобряваме. Съобщения на председателя. За ваш късмет няма такива. И веднага преминаваме към пакета за мобилност, за плащане на такси от тежкотоварни автомобили с нашата докладчица госпожа Кристин Реводалон. Здравейте, госпожа Клюн още не е в залата, господин Салини също не е в залата. Не знам какво се случва този понеделник. Преди да дадем думата на госпожа докладчика, бих искала да кажа добре дошли на нашите посетители. Те са от университета Висбаден и са студенти по право. Ето ви там, може да вдигнете ръка. Да ги поздравим. Monsieur Галер, вие êtes vous господин Галер ги е поканил. Добре дошли! Трябва много да внимавате, защото ние разглеждаме и много правни въпроси. Вие учите право и ще научите изключително много този следобед. И тъй започваме с таксите. Госпожа Кристин Реводалон, давам ви думата, след което ще чуем докладчиците във всяка. Господин Данс, къде сте? Той е докладчик в комисия ЕНВИ. И накрая ще дадем думата и на комисията. Комисията е тук, нищо, че е понеделник, малко е трудно в понеделник и тъй госпожо Реводалон, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми докладчици, дами и господа. Преди да представя компромисните изменения, по които толкова много работихме, заедно с докладчиците в Сянка, искам да благодаря е, за сътрудничеството, най-вече на докладчиците в Сянка. Благодаря за участието в съставянето на тези изменения. Мисля, че ние работихме много добре в едно ограничено време. Компромисите покрива целият текст. Наистина не цялата група подкрепя всички компромиси, това е нормално, но повечето от тях са подкрепени от максимално голямо мнозинство. Например, задължителното показване на бележката за платена такса е компромис, който се поддържа от всички. моталностите за честите покрив, е, почивки, планинските райони, пер, отдалечените райони и емисиите на CO2. Имаме доста голяма подкрепа на докладчиците в Сянка. Освен това се радвам, че повечето докладчици в Сянка подкрепят предложението на 31 декември 22 година да излязат от употреба винетките. Ние се водим от бялата книга на транспорта и също така принципа потребителят плаща потребит... и замърсителят плаща. Утре имаме още едно заседание на докладчиците в Сянка. Таксата за външни разходи ще бъде обсъдена и предполагам, че в комисия Енви ще бъде гласувана. Надявам се по тази ключова точка да имаме компромис. Много е важен принципа замърсителят плаща. А за винетките и лекотоварните автомобили трябва да продължим обсъждането. Това е много деликатна тема аз разбирам тревогите на някои държави членки, но предлаганата дата в компромиса 31 декември 25 година позволява да има достатъчно преходни мерки и държавите членки да се адаптират към европейската законодателна рамка. Накрая не искам да има никакво неразбиране таксата за задръствания трябва да се разбира последния начин. Държавите членки не са задължени да въвеждат такава такса, но ако желаят, могат да го направят и да хармонизират. Знам, че някои е, членове на парламента се отнасят отрицателно към тази идея. Пак казвам, това не е задължителна такса. Обхвата на директивата по отношение на вторичната мрежа – и съответно заплащанията по тази мрежа. Компромисът тук е следният. Ако държавата членка реши да въведе такива такси, те трябва да са хармонизирани съгласно директивата за европейските такси, за да нямаме различни системи за плащане в Европейския съюз и отклонение на трафика към вторичните мрежи. Необходимо е нивото на амбиция от предложението на комисията да се запази при таксата за външни разходи. Би трябвало обаче подобрение по отношение на социалното отражение. Благодаря ви, госпожо председател. Пак казвам, утре ни предстои още едно заседание за работа по компромисите. Много ви благодаря. Веднага преминаваме към дебата. Господин Жорж Бах. Благодаря ви, госпожо председател. Искам още в самото начало да обърна внимание на това, че работихме много добре с докладчика, както и с останалите докладчици в сянка. Мисля, че начина по който работихме беше удовлетворителен за всички. Докладчик Кристина каза, че успяхме да намерим добри компромиси. ЕНП не може да подкрепи компромиса за таксите за задръствания, защото според нас това е двойно натоварване. Още нещо, което ЕНП не може да подкрепи, е разширяването на а, регламента, така че да обхване и второстепенните пътища. Въпреки, че това не е задължително, това е опция, но според нас трябва да се позовам на принципа на субсидиарността и да оставим това да се решава от страните членки, тъй като те най-добре познават своята мрежа от второстепенни пътища, най-добре познават своите региони. На нас такава намеса ни се струва неуместна. Що се отнася до докладването, мисля, че успяхме да намерим добър компромис. Мисля, че и за бъдеще ще бъде важно да разполагаме с колкото може повече данни, без обаче да създаваме бюрократични чудовища. Много се радвам, че успяхме да намерим голямо мнозинство за това да включим леките е, товарни превозни средства. Смятам, че е, проблемът е тежък и трябва да му търсим решение. Друг тежък проблем е проблема с сигурните места за паркиране. Мисля, че утре предстои да обсъдим още две точки, които спомена и докладчика. А, а именно проблема с личните МПС. Тук предстои дискусия. И втората тема по която трябва да говорим, е темата за автобусите и е, тежкотоварните автомобили, как да ги разграничим. Това предстои за обсъждане на срещата на докладчиците в Сянка утре. Аз съм убеден, е, че заедно ще успеем да изработим един добър доклад. Благодаря. Благодаря, господин Рике. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчика за качеството на нейната работа и качеството на проведените разисквания. Мисля, че позициите ни са много сходни. Не мога да кажа, че дебатите са били много трудни, тъй като ние искахме да отидем по-далеч от предложението на комисията, така че директивата да стъпи на една добра основа. Предполагам, че при бъдещия триалог ще има някои трудности, но ние бихме искали да се включат и лекотоварните търговски автомобили, както току-що каза Жорж. А по пътищата от вторичната мрежа, както каза и докладчика, и тяхното включване, то в този документ ние няма да говорим за това, защото мисля, че тук навлизаме в субсидиарността и може да се стигне до хипотеза много опасна за вътрешния пазар. Би трябвало да се мисли за дерогации и в административен план. За това мисля, че ако се стремим да налагаме правила и на вторичната мрежа, това ще се превърне в крайна сметка в голяма пречка за целия проект. Същевременно регионалните органи на държавите членки би трябвало да могат да регулират вторичните мрежи, защото те са в най-добро положение – да изпълняват директивата, като вземат решения за начина на изпълнение. След това осигурените паркинги, ясно е, че това се разглежда и в друг регламент, но въпреки това ние не можем е, систематично да налагаме задължение е, за връзка с съответната директива. Е, за съжаление, по повечето големи оси не можем да кажем, че има такива изградени паркинги, следователно това ще бъде проблем. Принципа мърсителят плаща е ясен, принципа за таксите възоснова на изминато разстояние също. Ние подкрепяме активно тези разпоредби. Знаем, че има доста голяма реакция на това, което се обмисля в момента. Мисля, че в съвета ще има трудни разговори и за това би трябвало подкрепата на докладчика да бъде убедителна. Това ще помогне при бъдещите трудни разисквания. Ние подкрепяме изложените компромиси. Благодаря господин Рике, господин Далун. Много благодаря, госпожо председател. Михаил Крамер, нашия колега, за съжаление отсъства и за това говори от негово име. Има много положителни аспекти на това, приложе, на това предложение, включително предложението за разширяване, така че да бъдат обхванати и второкласните е, пътища и таксуването да бъде на основата на а, е, пробега. Мисля, че има и положителни стъпки по отношение на прехода разходите на, за такива външни фактори, като измененията на климата, също трябва да бъдат отчетени. Същевременно липсват някои елементи, леките коли, мотопедите. Мисля, че Европейския съюз трябва да даде по-голям принос за изпълнението на това предложение. Това е което мога да кажа. Далунди. Мадам Килонен. Благодаря, госпожо Килонен. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan osoittaa kiitokset erittäin hyvästä yhteistyöstä. Благодаря. Преди всичко, благодаря за отличното сътрудничество с докладчика и докладчиците в Сянка. Тази сутрин тръгнах в 2 часа посред нощ, за да съм тук на време за заседанието и не мога да не отбележа още в самото начало много конструктивната работа на Кристин и на колегите, за да бъдат обсъдени альтернативни модели и предложения. Мисля, че се обединихме около положителен пакет компромиси. Имаше някои елементи, по които ние предпочитахме по-категорични формулировки, особено по отношение на паркингите, безопасността на движението по пътищата. Все още сме готови да говорим и за пикапи, лекотоварни автомобили, А що се отнася до емисиите, и там има някои трудности, но за щастие утре имаме нова среща на докладчика с докладчиците в Сянка. Можем да ги обсъдим още веднъж. Общата ни цел многократно е заявявана. Трябва да мислим за климата, за околната среда, когато обсъждаме евровинетките, включително и в тристранните разговори. Мисля, че нашите амбиции трябва да са малко по-големи от досегашните. Така че в тристранните разговори да не се озовем в положение да приемем нещо, което не отговаря на съгласуваните ни общи цели. Но аз специално искам да благодаря за отличното сътрудничество. Имахме доста оживени спорове, но и сътрудничество беше чудесно. Благодаря. Благодаря, госпожа Юто. Си, Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика за отлично свършената работа. Аз съм сигурна, че ще успеем да намерим текст, който максимално да отразява общото ни желание да постигнем целта. Потвърждавам вече изразената ни позиция замърсителя плаща и потребителя плаща. Остава обаче да обсъдим и мрежата второкласни пътища. Тук имаме предложен компромис. И ми се струва, че все повече се сближава позицията ни в сравнение с първоначалния разнобой за второкласните е, пътища. Предлага се един подход, който да е същия както за първокласната е, пътна мрежа, но мисля, че не само у нас, и в редица други държави и членки има доста големи различия между първокласните и второкласните е, пътища и е, мисля, че на държавите членки трябва да се остави свободата на преценка как да се подходи към второкласните е, пътища в националната пътна мрежа. Що се отнася до стимулите за автомобили с нулеви емисии, мисля, че можем да помислим как да организираме този преход към по-малко замърсяващи автомобили. Но тези стимули не могат да продължават вечно. Трябва с една постепенност да работи тази система, в връзка с количествата на емисиите и в край на краищата те да се ограничат. Разбира се, важно е тази инициатива да започне, но стимулите не могат да се поддържат за винаги. Имаше предложение за уеднаквяване на подхода към автомобилния и железопътния транспорт, но много важно е да мислим за гражданите. Гражданите да могат да проверят съвсем конкретно дали действително са направени инвестиции и реинвестиции в поддържане на пътната мрежа, в безопасността на движението по пътищата. Тези инвестиции трябва да бъдат съвсем конкретно насочени към развитие на инфраструктурата. Иначе, повтарям, ние поддържаме позицията си за едно устойчиво предложение. Това е накратко от нас. Благодаря. Много благодаря и сега госпожа Арна Ютю. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, госпожо докладчик. Каквито и да са компромисите, госпожо докладчик, реалността е друга. Оказва се, че държавите, които са най-богатите на планетата, след строгите финансови ограничения нямат пари да си поддържат пътищата. И в случая ние се опитваме да измъкнем максимално много от частните шофьори, тъй като се започва с тежкотоварните, но няма да се спре до там. Разискванията са свързани с начина на налагане на такси на тежкотоварните, които ще участват в финансирането на поддръжката на пътищата. Разбира се, никой не оспорва колко е необходимо това, но оспорва начините – които се предвиждат. Аз съм против всички изменения и компромиси, включително и тези компромиси на докладчика за увеличение на таксите за шофьорите на автомобили. Аз винаги се боря за свободата. Би трябвало тази свобода да не бъде подложена на условия, и е, в крайна сметка е, да посягаме на финансовите възможности на гражданите. Благодаря, господин Кор. Да, скъпа Кристина, аз много се радвам на голяма част от е, изработените компромиси, обаче не мога да не направя две бележки. Първо, не мога да подкрепя никакъв компромис, който допуска такси за задръствания, дори доброволно. За мен въвеждането на такива такси ще бъде едно ненужно двойно натоварване. Онези такси за дръствания, които се налагат към днешна дата, трябва да бъдат премахнати. Второ, държавите членки трябва да получат възможност превозните средства с историческо значение, които отговарят на техническите изисквания да бъдат извадени от приложното поле. Става дума не за личния автомобил, а за исторически значими автомобили. Госпожа Шмидт има думата. Благодаря ви. Аз също смятам, че докладчик свърши чудесна работа. Нашия докладчик в Сянка също. Никак не му беше лесно с изменението, което искахме да бъде внесени ние. Една реплика е към госпожа Далунде. Измененията не са за преминаване към един по-зелен транспорт, а за това да има повече справедливост за всички участници в движението. Аз отхвърлям въвеждането на такива такси за лични автомобили, защото нарушава принципа на субсидиарността и оскъпява излишно този вид транспорт. Предвиденото въвеждане на стъпаловидни такси за тежкотоварни автомобили, в зависимост от емисиите въглероден диоксид, за мен няма абсолютно никакъв смисъл, защото за строителството и поддръжката на пътищата емисиите въглероден диоксид са напълно без значение. Много по-добре е тези емисии да се управляват както и до сега, чрез данъка върху минералните масла. Освен това няма никаква причина да се въвежда такса за измината е, разстояние за европейските автомобили. При индивидуалните превозни средства не възникват опасностите, които възникват от тежкотоварните и евровинетката върши чудесна работа. Заради субсидиарността, според мен, държавите членки трябва да са унези, които да решават как каква да бъде таксата за лични автомобили. Това навлиза в рамките на националното законодателство. Ако бъде въведено подобно нещо, може, може би ще трябва да се обърне към съда на Европейския съюз. Що се отнася от таксата за задръстване, никой не обича да виси в задръстване. Доставчиците, водачите на тежкотоварни, лекотоварни автомобили не могат да се избират откъде да минат. Това не е тяхна вина. Няма нужда да се тормозят по този начин водачите и операторите. Благодаря, господин Делил. Само две кратки бележки, които фактически бяха изтъкнати от а, нашия докладчик в Сянка, а, господин Жорж Бах. Имам предвид автобусите, защото те допринасят много за увеличаването на движението по пътищата и емисиите, но те не са еднакво представени в държавите членки. В някои държави членки превес имат е, железопътните транспортни услуги и за това, според мен, държавите членки би трябвало да имат е, достатъчно гъвкавост да конкретизират своя подход спрямо автобусите. И още нещо, което вече беше споменато леките автомобили. Тук трябва да бъдем дори още по-внимателни, за да могат държавите членки да изберят, изберат най-ефикасния начин за таксуване. Принципът е потребителя плаща и замърсителят плаща. Но се боя, че ако го приложим и към леките автомобили, хората ще преминат към а, местни, третокласни и четвъртокласни пътища. Принципът на субсидиарност и гъвкавостта спрямо таксуването има първостепенно значение. Благодаря. Благодаря, господин Либерацки. Заповядайте. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca Deli. Gratuluję Katrin. Rzeczywiście nie było łatwo. Благодаря. Поздравявам те, Кристин. Трудно беше да се стигне до този компромис. Трябват ни все повече пътища, а пространството е ограничено. И ние трябва да поемем отговорността, независимо от идеологията, която прилагаме към ценообразуването, това е същностния въпрос. Обръщам се към докладчика със следния въпрос. Ако наложим път на такса за второкласните пътища, не трябва ли да посочим, че средствата изрично трябва да бъдат насочени към повишаване на безопасността на пътищата именно в тази част от пътната мрежа. Второкласните пътища и железопътните прелези. Не е наша работа кой е операторът, кой управлява тези пътища, но рискът е на лице. Все по-често наблюдаваме пътно-транспортни происшествия именно на железопътните прелези и за това там трябва да се насочат повече средства. Ако се наложи такава пътна такса, тя трябва да бъде инвестирана в повишаване на безопасността там. Благодаря, госпожо председател. Много е важно да има справедливост на разходите, в това число на второстепенните разходи. Те също трябва да бъдат калкулирани, т.е. да са включени шума и вредните вещества. Само това е много важно. В Австрия ползваме модела на винетката, независимо от километрите. Виждаме обаче големи проблеми за нас, защото ако въведем един европейска система. Това ще доведе до големи трудности в Австрия. Винетката при нас се наложи ефикасен модел. Поддръжката на пътищата се финансира изцяло от таксите. Не знам обаче как предложението, което се прави, ще бъде справедливо. За мен все още е загадка. Важно е да се преработи регламента за евровинетката, да се включат външните разходи. Необходима е единна система от е, такси за Европейския съюз. Благодаря. И сега се обръщам към комисията господин Еди Лишбол. Давам ви думата. Но исках да наблегна на нещо, което ми се струва важно при дебата за винетките. Ние сме в комисия по транспорта, имаме си своите задачи и една от тези задачи е свързана с разбирането, че ние сме изправени пред огромни климатични предизвикателства. Всички танцуваме на ръба на вулкана. Ужасна е статистиката в Европа. Имаме 600 хиляди загинали твърде рано заради качеството на околната среда. Ние бихме искали да помогнем на своите съграждани. Давам думата на комисията. Благодаря ви, госпожо председател. Ако ми позволите, две предварителни бележки по този доклад. На първо място искам да отбележа, че ние в комисията сме имали многобройни разисквания и срещи с докладчика, секретарията на вашата комисия. Много конструктивни и ползотворни срещи, за които всички ние благодарим на парламента. Второто Общо е, съображение е свързано с графика. Както може да се очаква, разискванията в съвета не са лесни. На 7 юни предстои заседание на министрите за общия подход. Пак казвам, разговорите там не са лесни, следователно ролята на парламента ще е много важна, както по същество, така и по отношение на графика. Затова искаме да насърчим вашата комисия наистина да приеме доклада и да приключи работата по него възможно най-скоро. Надяваме се до 24 май или 24 май или най-малкото преди съвета на министрите, за да има ясно послание от страна на парламента и повечето предложения в този пакет да са разгледани от парламента. Сега по самия проекто доклад е, директивата за евровинетката се разглежда за трети път и мисля, че вече сме много далеч от директивата, приета преди 20 години. Комисията е много амбициозна в своето предложение при таксите за външни разходи, но виждаме, че докладчика е още по-амбициозна и от нас е, струва ми се, че тя е наистина на прав път. Е, важно е замърсителят плаща, но и потребителят плаща. Както знаете, в съвета за жалост работата още не е започнала. Е, може би при австрийско председателство ще започне сериозната работа по пакета за мобилност. Това е намерението на австрийското председателство и има решимост за това и за евровинетката. В този контекст е много важно позицията на парламента да бъде ясна и категорична да кажете какво искате да видите в преработената директива за евровинетката. Няма да навлизам във всички подробности на проекта и измененията. Правили сме го при двете предишни разглеждания. Като цяло комисията подкрепя вашата работа. Трябва да кажа, че е, самото предложение е много техническо. Извършената работа от вас е с много високо качество и в техническо отношение. Може би само една забележка, нещо, което сме казвали и преди. Струва ни се, че когато се въведе нов пункт за пътни такси или когато се добавя нещо към съществуващата система за пътни такси, комисията трябва да бъде уведомявана, тъй като в някои случаи има много сериозно увеличение. Не става дума само за някакво бюрократично изискване, ние искаме да сме сигурни, че налаганите такси са справедливи за потребителите. Така че ще напомним на докладчика, да избегне пълните изключвания от прилагането на действащата директива, що се отнася до задълженията за уведомяване на комисията за бъдещите проекти за пътни такси. След многобройни разисквания с една държава членка, която ви е добре позната, в крайна сметка – тази държава склони, че трябва да уведомява, за да сме сигурни, че пътните такси отговарят на предвиденото в директивата. Това е много положително разглеждаме работата и ви желаем успех. Благодаря и отново даваме е, думата на докладчика. Благодаря ви. Първо искам да кажа, че гласувахме с убедително мнозинство този двоен принцип потребителят плаща, замърсителят плаща. Същевременно при бъдещите избори ние трябва вече да сме доказали, че се съобразяваме с поетите от нас задължения. И този доклад и много от докладите гласувани в нашата комисия – отговарят на задачите, които принципно сме си определили. Това е много важно. Благодаря на докладчиците в Сянка за техните изказвания. Наистина има някои проекто изменения и компромиси, по които още водим дискусии. Например, таксата за дръстване – това е тема, която е трудна за една, може би повече политически групи, но имаме и колеги, които подкрепят предложението. Освен това, нека кажа, че такава такса вече има в някои държави членки, диференцирани тарифи в зависимост от натоварването на пътното движение. И това е нещо, което се разбира, когато се обясни добре – Това също така е и начин да гарантираме, че ще има по-малко движение и по-малко следователно замърсяване. Това не е обаче някаква фантасмагория. Пак казвам, държава, която познава много добре, прилага тези такси по своите пътища. По второкласните пътища наистина Имаме принципа на субсидиарност, той си остава основен и в моята работа, пак казвам, не става дума за задължение да се налагат такива такси, но държавите членки, които го желаят, като се съобразят с субсидиарността, могат да го направят на някои второкласни пътища, които в действителност се използват като пътища за отклонение на трафика. На практика те се използват както пътищата, за които има такси. Тук опираме, разбира се, и до безопасността. Трябва да сме сигурни, че тя е гарантирана по тези пътища. Как може да стане това, като се показва бележката за платена такса? Това е идея, която ние подкрепяме и мисля, че тя допринася и за приемането на принципа потребителят плаща. Потребителят плаща за изминатото разстояние, защото в някои държави членки по настоящем все още има изключение за лекотоварните автомобили, докато в други те се третират наравно. Ние искаме да хармонизираме, така че всички транспортни средства, включително и автомобила, разбира се, не всички граждани са водачи на автомобили, макар че аз мисля, че трябва да бъдат, но така или иначе автомобилистите също замърсяват, също използват пътищата – трябва обаче да се види как приходите, постъпили от тези такси, ще бъдат оползотворени. Важно е да се обхванат всички превозни средства, но и постъпленията да помагат на транспортната система. След това тези разграничения между камиони, лекотоварни, лекотоварни търговски автомобили, камионетки – ние правим разлика между автобусите на къси и дълги разстояния и камионите. Бих искала да бъда прецизна. Тук не става дума за някакъв данък, става дума за такса. Това е записано и в нашите предложения и показването на бележката за платена такса е такъв нов елемент. Доминик Рике също го спомена. Ние трябва да сме много ясни по този въпрос от страна на парламента, за да разберат гражданите какъв е проекта и да го приемат. При триалозите, освен това, трябва да сме подкрепени от убедително мнозинство. И тъй благодаря ви, утре ви чакам за последните ни тристранни разговори по това е, досие. Благодаря и на нашите сътрудници, които много усилено работиха. Браво! Много ясна бяхте. Нека ви напомня, че гласуването е на 24 май. Започваме в 9 часа. И тъй сега продължаваме нататък с доклада на госпожа Клун. Но тя не е тук, така че господин Вин Ван Декам ще я замести. Заповядайте. Chair lady, thank you very much. Uh, my colleague Didre is indeed not благодаря колегата Клън не можа да е тук днес и затова ще прочета нейния текст. Благодаря на колегите за всички изменения. Ясно е това. Поради относително малкия брой изменения, по-малко от 40, не сметнахме за нужно да формулираме компромисни изменения. За това ще гласуваме направо за внесените изменения. Що се отнася до съдържанието, искам да подчертая, че предложението на комисията или на докладчика не застрашава държавите членки и правомощията им да налагат пътни такси също така отбелязва голямото значение на подхода ни, който не предписва определени правомощия на държавите членки. Тяхната компетентност си остава а, на национално равнище – Приветствам обстоятелството, че предложението на комисията се стреми да преодолее е, някои социални, економически и екологични предизвикателства чрез евровинетките. Предложените изменения са насочени към недопускане на допълнителни административни разходи или допълнителна административна тежест. Ето това е от името на Дейрдре Клуне. Много благодаря, че ни прочетохте това изложение. Много добре се справихте. Господин Ертюк има думата. Той представлява госпожа Парпадел. Благодаря много. Ние сме... Тук положението е същото. Колежката няма нужда да дойде днес и аз за това ще изчета нейната позиция. Уважаеми колега, като докладчик сянка на социалистите и демократите по това досе, принципно съм съгласна, че данъчното облага не трябва да отразява използването на инфраструктурата. Приветствам предложението на комисията да се направят още стъпки в тази посока. Съгласна съм, че са необходими още усилия за инвестиции в инфраструктурата, намаляване на замърсяването и задръстванията Мерките, които се прилагат към днешна дата, не служат достатъчно добре за тези цели тъй като а, не отразява действителното ползване на инфраструктурата. Таксите възоснова на използването ще допринесат за един по-балансиран подход под а, две предложения в тази връзка. Първо, намалява, намаляването на дачните ставки за тежкотоварни а, автомобили а, трябва да стане единствено там, където се въвежда такса за изминато разстояние. Това ще намали а, двойното облагане и увеличаването на тежестта. И второ, е, относно периода, в който трябва да стане това намаляване, трябва да обърне внимание на това, как това ще се отрази върху администрацията на страните членки. Предложението на комисията за намаляване за период от 5 е, е, години не е обмислено, защото не се отчита това, как това ще се отрази на държавите членки. С оглед на това, смятам, че трябва да намерим баланс между въвеждането на такси за изминато е, е, разстояние и периода, е, в който да се намали данъчната ставка. Благодаря, господин Рикем. Благодаря ви, госпожо председател. Няма какво повече да кажа. Както каза и Вим, няма кой знае колко изменения. Ние следваме директивата на комисията. Важна е философията на евровинетката. И нещо, което е много важно, добавям към вече казаното за свободата на държавите членки и субсидиарността. Много е важен и капацитет от гледна точка на конкурентоспособността. Има различни варианти, но ние принципно сме положително настроени към това изменение на регламента. Направените изменения не са задължителни, те по-скоро допълват текста, тъй като той така или иначе се подкрепи от широкото мнозинство и отговаря на директивата за евровинетката, която се съобразява с субсидиарността. Има добър баланс и смятаме, че това ще е важно и в бъдеще тъй като тук имаме не само политическата и законодателната страна, но и екологичната. Това е, този текст не е проблематичен за нас. Благодаря ви, господин Рике, господин Талунди. Благодаря, госпожо председател. Господин Крамър не може да присъства, но аз искам да кажа няколко думи за измененията, които ние сме внесли. От наша гледна точка е важно превозните средства да бъдат облагани с данъци по такъв начин, че да се положат основите на един устойчив транспортен сектор. Освен това, трябва да се внимава таксите да бъдат обвързани с теглото на а, автомобилите. Защото с увеличаване на теглото се увеличават и емисиите и се натоварват повече пътищата. Необходими са ни дългосрочни стимули с оглед на измененията на климата и влиянието върху околната среда. Научно-изследователския сектор също може да допринесе за това. Госпожа Килнен. Kiitoksia puheenjohtaja. varjomme terveiset, että yhteistyö on sujunut erinomaisesti Поздравление от името на нашия докладчик в Сянка. Тя е доволна от постигнатите компромиси. Ще видим какъв ще бъде резултатът от гласуванията. Ние подкрепяме компромисите. Питер Лунгрин. Господин Питер Лундгрен. Tack Ja, det mest miljövänliga är såklart att lasta благодаря. най-щадящо за околната среда е да се натовари колкото може повече в един тежкотоварен автомобил. Затова аз съм за голямото тегло, шведската е, концепция с така наречените е, мегатракс, огромни е, камиони, си заслужава да бъде разгледана. Важно е този голям товар да бъде разпределен равномерно върху осите, за да се износват по-малко пътищата. Трябва да помислим обаче какво се прави с щетите на нанесени върху околната среда. Но наистина най-щадящо за околната среда е един автомобил да не се товари колкото може повече. Благодаря. И сега от името на комисията господин Лежва, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че е важно първо да си напомним целта на предложението. Държавите членки не са задължени да намаляват таксата, дава им се възможността да го направят и да могат да се прехвърлят от системата на данъци към системата на пътни такси. Е, говори се за упростяване на предложението на комисията. Ние предлагаме на пет стъпки да се намали облагането с данъци на превозните средства, като ние сме обяснили причината, но не разбираме защо в едно изменение докладчикът предлага намаление – на данъчното облагане само с 5 евро след въвеждане в сила на директивата. Аз мисля, че ние трябва да дадем възможност на държавите членки 5 години, извинете, след влизане в сила, мисля, че ние трябва да дадем възможност на държавите членки, ако искат да го направят веднага, не 5 години след влизането в сила. Благодаря и сега отново господин Вин Ван де Комп. Госпожо председател, благодаря. Doorgeven aan mijn collega Diedre Клюне en ik zal de opmerking van de Europese. Имам няколко бележки, които ще предам на докладчика. Ще е, проведем още една среща докладчицата в сянка и ще ви я представим. Благодаря. Благодаря. Господин Ванденкам, нека да ви напомня, че гласуването е предвидено за 24 май. Започваме в 9 часа сутринта. И сега преминаваме към доклада на господин Салини, който не е в залата. Господин Ван де Камп, отново ви давам думата като говорител. Майкъл... Много благодаря. Моят колега Салини не успя да дойде поради стачки в Италия. И това го възпрепятства да пристигне на време. Затова и неговия текст ще прочета. За да видим дали докладчиците в сянка и колегите ще се съгласят. Предложението за електронни системи за пътно таксуване беше публикувано от комисията през май в рамките е, на първия пакет за мобилност. Заедно с е, останалите предложения за пътно таксуване. Две са основните цели на директивата. От една страна да се преодолее липсата на оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване. В преработения текст се стремим да постигнем оперативна съвместимост в по-голяма степен, което сега не е възможно, защото има различни системи за пътно таксуване и те не взаимодействат. Европейската система на електронните е, системи за пътно таксуване трябва да благоприятства свободното движение на хора и стоки. Това може да се постигне, като се определи ролята на всеки субект и се очертаят е, възможностите за използване на технологии. От друга страна, директивата има още една цел – неплащането на пътни такси като проблем. Правната рамка за сега не дава възможност да се обменят данни е, за регистрацията на е, превозните средства и оттам да се обменя информация за нарушения, проистичащи от неплащането на пътни такси. Около 300 милиона евро годишно се губят поради това. Приветстваме създаването на такава рамка, което се предлага от комисията в преработения текст. За да се постигнат амбициозните цели, заедно с докладчиците в Сянка обсъдихме 8 компромисни изменения по най-важните теми в директивата. Вече постигнахме съгласие по повечето от тях, особено за честотата на докладване и защитата на данните. Все още обсъждаме някои много важни въпроси, като например приложното поле на директивата, включването на градската мобилност. Но аз съм сигурен, че ще можем да постигнем споразумение и по тези точки. Сряда имаме заседание, на което ще обсъдим именно тези въпроси. Ще представя предложение, колкото е възможно по-скоро, в което се отразяват предложенията на докладчиците в сянка, макар че все още няма окончателен текст. Обръщам внимание на параграфите, които са свързани с процеса на вземане на решения. Те ще бъдат добавени. Още веднъж благодаря за плодотворното сътрудничество на колегите през цялата ни работа. Колеги, трябваше да кажа, дано да наблегнах достатъчно ясно на множественото число. Мадам Шиналюва. Благодаря, госпожа Сеналова. Заповядайте. Děkuji за слово. Е, já bych v podstatě chtěla е, také poděkovat е, panu zpravodaji za jeho... Благодаря ви. Бих искала да благодаря на докладчика за работата и за подхода. Мисля, че ние наистина стигнахме до съгласие, подкрепено от мнозинството по тези изменения. Става дума за въвеждане на една система, която да се основава на оперативната съвместимост при събирането на таксите. Ние трябва да използваме новите технологии, Те би трябвало обаче да са изброени не в приложението, а в основния текст. Също така искаме да се включи системата за автоматично признаване на регистрационните номера. Така системата значително ще се подобри, особено в областите на ниски емисии. Очакваме бъдещото заседание на докладчиците в Сянка – на него ще обсъдим обмена на трансгранична информация. Освен това, както може да се очаква, сега работим по последните изменения, но се надявам, че заседанието следващата седмица наистина ще помогне, за да представим заключителните идеи. Благодаря. Господин Ван, Дин... Ван Милтенбърг, заповядайте. heb gemist. De agenda gaat zo vlot eh, dat ik eh, dacht eh, nog iets meer tijd. Благодаря. Толкова бързо минахте през дневния ред днес, че закъснях. Е, закъснях за началото на този дебат. Е, извинявайте. Е, познавам дебата, който тече между докладчика и докладчиците в сянка. Не работим. много приятна положителна атмосфера и резултатите ще бъдат добри по отношение на директивата, по-голямата правна сигурност и така нататък и се надявам да помогнам на доставчиците на услуги. Мисля, че е много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 да може измеренията във връзка с технологиите е, да стават чрез делегирани правни актове, защото така няма да отмен, отнеме дълго време е, е, за внасянето на тези промени. За това настоявам на делегиран акт или акт за изпълнение. Докладчиците сяка изразиха колебание, но това е много важно. Като цяло аз съм много доволен, че докладчета Сянка и докладчиците са доволни от компромисите и че е включено автоматичното разпознаване на системите. Това ще бъде важен инструмент. Важно е това да се направи, за да може Европейския съюз да получи своите средства и от е, чуждестранните водачи. Досието е много техническо. Е, дебата ще приключи до края на тази седмица. Е, тази седмица предстои последната среща на докладчиците. Всяка гласуването е правилно за 31 май. Господин Далунде. Благодаря. Благодаря на, и на нашия докладчик за чудесната работа. Досието е много важно, изглежда на пръв поглед малко техническо, тъй като държавите членки имат различни такси за използване на пътищата, такси за градовете и така нататък. Тук става дума за оперативната съвместимост на тези системи. Живеем в модерно общество, живеем в едно населено място, работим или учим на друго, можем да пътуваме през граница и за това е важно да има оперативна съвместимост между системите. Смятам, че информация обаче трябва да се събира само за целите, за което е предназначена. Смятам, че трябва да са защитени данните. При оперативната съвместимост искаме да се направи така, че за в бъдеще да се използват по-малко личните автомобили, обществения транспорт и велосипеда. Госпожа Килунен има думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Нашият докладчик в Сянка потвърждава отличното сътрудничество с всички по време на работата по това досие. Бихме могли да приемем компромисите, което е добра новина за докладчика и за останалите докладчици в сянка. Не е съвършен този компромис, но можем да го приемем. Все пак се доближаваме до съвършенство. Благодаря, господин Лунгрен. Ja, miljö, ja det låter ju vackert. Alla ska tänka på miljön. Да, околната среда. Всички винаги мислят за околната среда и това е ясно. Аз може би съм е, единственият тази комисия, който кара електроавтомобил. Аз съм човека, който най-много се интересува от двигателите. Не е лесно за обикновения човек да ем, смени техниката, с която работи. Но да се концентрираме върху темата. Автоматично разпознаване на регистрационните е, табели винаги има проблеми с разпознаването им, защото в някои интернет сайтове могат да се купят регистрационни номера. Могат да се купят такива табели и да се поставят на автомобила. Как тогава да видим кой е причинителя? Освен това а, има огромен брой автомобили, чието регистрационни табели не са въведени в нито една база данни. Така че ще бъде трудно. Необходима ни е система, която да може да проверява, примерно, и френските регистрационни табели. Благодаря. Благодаря. Отново се обръщам към комисията и господин Лежуа, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. След последната размяна на мнения в края на месец март нашата съвместна работа продължи много добре и в парламента, и в съвета. Там Работната група заседава за последен път миналата седмица. Мисля, че имаме много добри изгледи за общия подход, който да се приеме на Юнския съвет. По същество само две бележки. Ние работихме усилено с докладчика и секретарията на Транспортната комисия, за да стигнем до баланс – при разпоредбите на директивата. Работихме и по несъществените елементи, които да се включат в решението за изпълнение на комисията, например възнаграждението на доставчика. Това е разпоредба, която е важна и трябва да се включи в директивата, например. Всички тези елементи трябва да бъдат определени в доклада като основа на тристранните преговори с съвета. Втората ми забележка е малко по-критична. Не знам защо докладчика изключва автоматичното разпознаване на регистрационните табели от обхвата на директивата. Тези системи са все по-важни при пътните такси и ние смятаме, че би било пропусната възможност изключването на тези системи от приложното поле на директивата. Призоваваме докладчика да включи отново е, тази технология в обхвата на директивата, но като цяло мисля, че ние наистина е, работим много добре с екипа на Транспортната комисия. Благодаря и сега господин Вин Ван Декамп. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ook... Много благодаря, госпожо председател. Както казах и по предишния доклад, ще предам всичко, което беше казано тук на господин Салини, включително и казаното от комисията Това е много важно за неговата работа, за колегите от е НП, за секретарията. Беше много важно да чуят всички подробности, за да бъдат отразени правилно. Благодаря. Благодаря да ви напомня, че гласуването на доклада е предвидено за 24 май 9 часа. Виждате, че доста напреднахме би трябвало заседанието на координаторите да започне по-късно. За жалост не всички координатори са тук. Ще се върнем в залата в 17.30 часа. Или ако искате, може и малко по-рано, например в 17 часа да започнем заседанието. Ако предпочитате на господин Теличка, не е тук. Няма как. Ще трябва да изчакаме до 17.30. До скоро.